Good morning, everybody, my dear colleagues. I think that we... Добро утро, колеги. Мисля, че се събраха достатъчно хора, за да започнем. Could... Може би, нека да подчертая, че днес е абсолютно последния ден от заседанията на нашата комисия в нашия мандат – е, дневният ни ред е много плътен. Нека ви напомня и да повторя отново, че след заседанието днес преди обед, в началото на обедната почивка, ще направим снимка, обща снимка на комисията. И след това, след приключването на заседанието за деня, ви каня на едно питие за с Богом, така да кажа. И сега вече отиваме на точка 6. А, тук климата специално, тук в залата е много тежък. Надявам се активацията да започне да работи. Но Точка 6 е приемане на списъците с корекции. Давам направо думата на докладчик Аврил Дойл и след това гласуваме. Благодаря. Този списък с корекции включва две процедурни изменения, които ни казаха, че са изискани от юристите лингвисти, свързани с текста на два члена, който да се съгласува с това, което сме се разбрали с съвета. Член 11 е А дава възможност всички, които са участвали в търговете за емисии във втората фаза, да участват и в третата фаза, като същевременно пояснява, че разпоредбите за това какви квоти се отпускат се отнасят за всички. А измененията на член 24, това е 24 от е, първоначалната директива на емоята приложение, там има изменения за процедурата с правила на контрол за парламента защото в момента не се казва изрично тази клауза няма в е, преразглеждането на директивата за схема за търговия с емисии. И за това е, регулярната процедура с контрол сега се казва, че ще е нормалната процедура за решаване на тези казуси. Е, и моята препоръка, това са препоръките на юристите лингвисти за текста, и моята препоръка е да гласуваме за. Благодаря. Аврил, всичко е ясно, затова направо ви предлагам да гласувате. Моля, оставам ви една-две секунди да си намерите картите. Ще гласуваме по електронен път. И така, който е за, моля, откриваме гласуването. Открито е гласуването. Is the very first vote I will wait a little bit longer. А, да, сега знам, че току-що започваме. Изчаквам ви да си вземете картите. Гласувахте ли всички? Не ли още? Не още? Okay. The vote is closed. Добре, приключваме гласуването. Виждате резултатите 40 за, никой против, никой не се въздържа. Благодаря на Аврил и минаваме на следващата точка 6А. Отново списък с корекции. И давам дума на докладчика господин Гроте, но не го виждам. А всъщност тук няма каква информация да ви се съобщава, така че направо трябва да приемеме измененията. Започва гласуването. Кой е за? Everybody had voted. Всички гласувахте ли? Приключва гласуването. 37 за, няма против, няма въздържали се. Приема се. И така отиваме на седма точка. Докладчика за тази точка е, е професор Тракателис. Искам да го попитам, той иска ли да каже нещо? Προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω συζητήσεως. Можем директно да гласуваме. Няма какво да обсъждаме повече. Благодаря. Добре, нека започнем тогава с изменение номер 18. Кой е за? Против? Въздържали се няма. Приема се и 3-3. За, против? Въздържали се? Приема се.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 е обратно, приема се. Господин Скропа за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека електронно да гласуваме, за да проверим начало на гласуването, край на гласуването. 11 против, 33 за, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Двете идентични изменения 25 и 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 от Адамо за, против, въздържали се, приема се. 27 втора част. За, против, въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въз, въздържали се, приема се Гласуваме електронно за проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 19 против. Приема се. И 3, 6 за. Против. Електронно ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за, 20 против. Приема се. Следващото отпада. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за против, въздържали се, приема се. Следващото изменение е оттеглено, след това 24 и 37, те са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. И 39 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36. Устно изменение на госпожа Рис. За, против, въздържали се, приема се. И 30. Отпада. Добре, отпада. 11 за, против, въздържали се, приема се, 37 за, против, въздържали се, приема се. Господин председател, следващите три изменения 30, 11, 30 и 39. Моето изменение всъщност ще отпадне, ако приемем 11 30, на И3 и 39, но искам да подчертая, че а, то е напълно несъвместимо с останалите течки, които ще останат, ако то отпадне. Затова искам да предложа разделно гласуване. И после да видим, ако има някакъв проблем, ще помислим. Да, добре, добре. Ще гласуваме така и след това ще видиме правната служба дали ще се съгласи. 38 за, против Приема се. Значи следващото пада. 38. Кой е за? 39 поправя се председателя. Кой е против? Е, нека да проверим по електронен път. Започва гласуването. Край на гласуването. 33 за, 12 против 1 въздържал се. Приема се. Изменение 40 за против, въздържали се, приема се. 41, кой е за? А, това отпада добре. 42. За, против, въздържали се, приема се. 44. За, против, въздържали се, Електронно да проверим 44. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратяваме гласуването. 33 за, 13 против. Приема се. Итра 12. Е Следващото пада. Итра 12. Against. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 12. За. Против въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. за рециклиране. Точката. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3-1. За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 Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против? Въздържали се. Приема се. Проекта доклада с измененията, с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приключваме гласуването. 43, 6 за, 6 против, няма въздържа. Значи проекто резолюцията сега да гласуваме с, по електронен път. Моля гласувайте. Приключваме гласуването. 42 за, 7 против. Няма въздържения. Поздравления за професор Тракателис. So let me move to item, item uh... И сега нека да преминем на осма точка. Регламента за статични данни за продукти за растителна защита. Виждам докладчика. Искате ли да коментирате? Enkele weken geleden uh, mijn amendementen besproken die преди няколко седмици обсъдихме измененията, които внесах. Междувременно се проведе трилог с съвета, с три работни заседания, т.е. общо четири работни заседания. И многократно се обединявахме от около едно мнение, след което а, а, отново отиваха нещата в Корепер и, е, и се образуваше в силен в фронт. Изобщо беше едно интересно и добро сътрудничество и, и в крайна сметка имаме пакет от 40 изменения, които всички са а, компромисни а, предложения изменения. Това е политическия компромис, който постигнахме с съвета и мисля, че успяхме да спасим най-важните неща от първото четене и успяхме да се споразумеем за това да има съответствие между статистиката и средствата за растителна защита. а, относно пускането на а, пазара на тези продукти за растителна защита. А, вече взехме а, предвид а, новите неща и се споразумяхме с комисията, а, че ако тя излезе с нови предложения относно би отсидите, е, непременно трябва да се направи оценка на въздействието. Е, и комисията тогава се съгласи да е, адаптира този регламент. Така че аз ви моля да, го, да подкрепите това предложение. Всички политически групи са съгласни и ние ще сме свършили всъщност една добра работа като законодатели и се надявам, че през април най-късно през март ще можем да го приемем на пленарно заседание. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че е, можем да гласуваме. Не виждам искане е, за изказване от е, докладчиците в сянка. 40 изменения има, ще ги гласуваме в блок. Затова моля гласувайте, който е за компромисното предложение, блок. против, въздържали се, приема се. Следващия блок отпада и окончателно гласуване на изменената проекторезолюция. Моля гласувайте по електронен път. I'm waiting for Anya Weisgerber. Чакам тук колегите, ми с Гербер. Гласувахте ли всички? Добре, приключва гласуването. 47 за, един въздържал се. Поздравления на докладчика и на всички, които работиха по този доклад. Now let me move to probably the, the most... И сега да минем до е, вероятно така най-трудната и най-важна тема от днешния дневен ред права на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Искам първо да дам думата на докладчика Джон Боуис да коментира накратко. Благодаря. Действително накратко ще коментирам. А, защото днес, като че ли всички предпочитаме да сме достатъчно кратки. Много дълго работихме по тази тема. А, още когато в комисията разглеждахме доклада за мобилност на пациентите, повече от 3 години реално. А, тогава за първ път стигнахме и до пленарна зала с тези теми, а сега вече разглеждаме последиците и така чистите правни последици от решенията на Европейския съд. И е, целта е да има процеду... яснота на процедурите. Затова правиме това предложение. Като се надявам, че сме успяли да внесем подобрения към предложението на комисията. През цялото време ние работихме съвместно с тях и с съвета, с помощта на председателствата, френското председателство и сега с чешкото председателство. И аз съм изключително благодарен а, на всички, които а, се консултираха с нас, с двете председателства, които много ни сътрудничиха защото в край на кращата нашата цел беше да изготвим едно предложение, което да посреща нуждите както на парламента, така и на страните членки. И е, да кажа още преди гласуването, независимо от резултатите, безкрайни благодарности на колегите в е, е, нашата комисия и на вас лично, господин председател. Вие работихте много и е, разбира се, изключителна благодарност към моите докладчици в Сянка, които а, с много труд се бореха за посрещането на нуждите на, всич... на документа, на изискванията на всички колеги. Винаги бяха отворени към предложения от другите колеги. И също така благодаря на всички колеги, които както тук в парламента и на хора извън парламента, които ни представиха много добри идеи. А, изключително много време работихме и заедно с проекто, с докладчиците в сянка, с предложението от другата комисия нашите асистенти работиха изключително много. Ние понякога забравяме колко много работят те. Затова искам специално да им благодаря днес. И да добавя също благодарности към съветниците в нашата група, Джералдин специално за мен – защото тя също направи много, е, за да се изчисти текста. Разбира се, не само тя, всички, които ни даваха съвети, които понякога виждаме, понякога не виждаме. И от още а, е, изключителни, специални при, благодарност и признателност за една а, е, колежка, която вече ни напусна, но все пак винаги ни е а, отдавала своето време и помощ, това е VBC и а, сега вече оставям господин председател на вота да каже всичко, което има да казва. Да, благодаря. Вие действително също взехте е, думите ми. Исках и аз да благодаря, да изкажа благодарности на Рупи, която напуска нашата комисия. А, и след толкова трудната и работа, сега е време още веднъж да й кажем колко много сме благодарни за нейната работа. Благодаря. To... И преди да започнем с гласуването, няколко думи. Знаете, че беше много трудна процедурата, много сложен беше въпросът с правомощията. Тук влизаме под разпоредба 47 за засилено сътрудничество, за да можем да отчетем също измененията на ИМКО и на Комисията по заетост. 8, 9, 10 и 11 са измененията на комисията ИМКО, а там 8, 10 и 11 общо не са съвместими с някои от нашите. Има предложения да отпаднат и точки от преамбила, това ние не можем да гласуваме. Други предложения ще гласуваме като компромисен текст. Процедурата действително беше много сложна и тези изменения, които отпадат, са, е, са единствено измененията, които не са в духа на общия документ. Затова започваме с изменение 42, 43, 44. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. 49. Who's in favor? 49. За, против, въздържали се, отхвърля се. 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. 47 и ФМА 1. Кой е за, против, отхвърля се. 50. Кой е за, против, отхвърля се. 51, 52 идентични. Кой е за, кой е против, въздържали се. Моля електронно да проверим. Гласувайте. The vote is closed. Приключваме гласуването. 52 за, 30 против, отхвърля се. 45 и 3-1 и Околна среда е едно. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 46. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 2. За, против, въздържали се, приема се.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 мистер, миста, госпожа Дал и, мистер, и господин Блокланд. Това е 150 за 250. Против въздържали се. Да, 216 след това въз... за против въздържали се. Отхвърля се. Има две идентични 217 и 218 за против въздържали се. Да проверим с електронно гласуване. Е, начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 29 против. Отхвърля се. 219. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две идентични идентични 221 и 2 и 3 за, против, въздържали се, приема се. 222 на комисията по заедостта и на другата комисия за, против. Нека да проверим електрон. The vote is closed. Край на гласуването. 25 има за, 27 против, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. за, няма, въздържа... е, няма против, няма въздържали се. много е, категорично приемаме изменението. 226 за, против, въздържали се, приема се. Следва две идентични, 227, 228 и третото на комисията по заедостта. За, против, въздържали се, приема се. Следващите две отпадат и отиваме на Екон 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме направо на следващата страница. Това ще се гласува по-късно. Значи 238 и 239, които са идентични. За, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 241. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. Next falls because of the compromise and uh, IMCO 24 за, про, за против, въздържали се, проверяваме веднага електронно. Край на гласуването. 22 ма за, 33 ма против, отхвърля се. 34 на комисията по заедостта за, против, мисля, че е също положение, но нека да проверим електронно за. Край на гласуването. 25 за, 32 ма против, отхвърля се. Има сега няколко идентични 255, 256, 257. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващите две отпадат. Минаваме на 261 и 262. За. Те са идентични. Против? Въздържали се? Приема се. Следващото отпада. 263. 263 също отпада. 264 за против въздържали се приема се 265 на Кати Синок за против, въздържали се, приема се. Следват три идентични, 266, 67. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Two 268 на Естрела за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 на стрела за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентични са 271 до 275 включително. А, гласуваме ги блок за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следват пак две идентични. 278 и 312 приема се. Три идентични. 279, ЕКОН 12, Employment 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 281 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две идентични. 280 и имко 26 за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за 30 против. Отхвърля се. 282 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 283 за против, въздържали се, приема се, employment 37 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични 284 и имко 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. И идентични 286 и имко 29 за, против, въздържали се, приема се идентични 200 за, против, въздържали се, приема се. Yeah. 287 and 288. 287 и 288. Да, да, те бяха част от предишните две и са идентични с тях, значи сме ги приели. Сега минаваме на 289 и 290, идентични за против, въздържали се, приема се. 291 employment 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, Гласуваме електронно. Край на гласуването. 44 за, 7 против, 1 въздържал се, категорично се приема. 293. Отпада, следващото също. И преминаваме на член 4, алинея 1а, изменение 300 на Мартинес. За, против, въздържали се, приема се. 301 е, до 3, е, за, против, въздържали се, приема се. Отвърля се, извинете. 303-313 за, против, въздържали се, проверяваме електронно начало на гласуването, край на гласуването. 20 за, 35 против, въздържа, а, приема се. Отхвърля се, извинете, отхвърля се. Okay. Yeah, I put the vote next. Да гласуваме следващото изменение 305, което части се покрива от компромис 5, но това е остатък от изменението за, против, въздържали се, приема се, е, отхвърля се. Следващия член 5. 303 и 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. Happy seconds. Щастливи мигове за мен. Нека да минем на страница 25 та в моята документация. Мисля, че имаме време и можем бавничко да се движим към страница 25 и следващите е Изменение едно. 361, което е идентично с това на Имко 35. Сега ще го гласуваме като точка от преамбюла. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 35 на същата страница за. Против? Имко 35-7. Още веднъж. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за 26 против приема се. Екон 13 кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 366 за. Против? Въздържали се? Нека да го проверим. Начало на гласуването. Проверяваме 366. Само няколко ръце вдигнати. Край на гласуването. Сега вече е ясно 48 за, 7 против, 1 въздържал се. Категорично се приема. Няколко идентични изменения. 367 до 70 и 18. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 371 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим с електронно гласуване. Начало на гласуването. 371 проверяваме. Край на гласуването. 25 за, 31 против. Отхвърля се. Имко 36. Кой е за? Против? Нека да проверим електронно. Проверяваме имко 36. Край на гласуването. 26 за, 28 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Триста седемдесет и две. Ще се гласува. И, и идентично с 373. Кой е за? Против? Отхвърля се. 374 Андреев. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 375 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 15 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? 376 заетост 9 екон 15. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, нека да го проверим по електронен път. 378. Край на гласуването. 26 за, 30 против, отхвърля се. 379 Мак Ейван, кой е за? Против? въздържали се, приема се. Следващото отпада, следващото се покрива от компромис. Нека Нека да минем на страница 29-та по средата. Имаме ИТРА 12. Кой е за? ИТРА 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. На страница 33 в моята документация изменение 417, член 6, алинея 3а. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И на страница 35 Гласуваме изменение 425. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Следващото, което ще гласувам е 426 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващите две ще бъдат директно прияти, както обявих. 427 е, а, ИТРА 22. Приема се. 427-8-9 и е, Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 430 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 432 за. Против? Въздържали се? Приема се. 434-35 кола е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 437 за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 438 за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Две идентични. 436 е, имко 42 за, против. Заето с 57 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Член 7 алинея 1. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото пада 442. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 18 и имко 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега отиваме на страница 40, поне при мен. Изменение 467. А, при вас е страница 39. 467 изменение на член 8 с предложение за нов първа е, линия за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега на страница 42, 481, е, член 8, алинея 3, нова. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. След това на следващата страница Uh, no amendment which has been uh, directly incorporated. Имаме едно изменение, то се включва директно, значи можем да отидем направо на следваща страница 44 443 до 445 5 е, в скоби изменение, което току-що бе подадено от госпожа Ферейра и други. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. This The vote is closed. Приключваме гласуването. 23 за, 29 против. Отхвърля се. Сега отиваме на 494-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Now please let me check. Сега следващото изменение. Момент само да видя дали то отпада или не. Отпада. Значи отиваме на следващите две идентични 495 и 329. Кой е против? За, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 от докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. И можем да отидем така на член 8, линея 5 АБЦ. Първото изменение е 497. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, отпада. Две идентични, 499 и 331, кой е за, против, въздържали се, моля електронно да проверим. We are going to check two identical amendments 499 and... Две идентични, 499 и 331. Благодаря. Гласувайте. Приключва гласуването. 32 за, 23 против. Приема се. Next falls 501. Who's in favor? Следващото отпада 501. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Това е идентично с предложение и 32. Сега имко 47. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Две идентични. 502 и 330. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Next. To be voted. Seven. Employment 67. I put it to the vote. Who's in favor? Сега 67 на комисията по заедостта. Кой е за, кой е против? Електронно гласуване. изменение 67 на комисия по заедостта. Моля, гласувайте. in favor, against. It has been rejected. Отхвърля се. 23 за, 32 против. 504 и имко 49. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим и това с електронно гласуване. 504 и имко 49. Приключваме гласуването. 33 има за, 20 против. Приема се. Yeah. 505 and IMCO 40. 505. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. No, no, no. Only one. Econ 21. Who's in favor? Изменение 21. Кой е за? Кой е против? Въздържал се? Отхвърля се. 506. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 509. Кой е против? За, против, въздържали се. Отхвърля се. 510. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 511 и 3, 33. Кой е за? Въздържали се против? Отхвърля се. Три идентични. 512 заето с 68 и Инко 22. А, извинете, извинете, прескочил съм нещо. Значи сега гласуваме 508. Това, което е в скобите, ясно ли? Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. И сега трите идентични, 512, 68 и Екон 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 513 за, против, въздържали се, отхвърля се. На следващата страница, член 9, алинея 2, нова, 517. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 518, 519, идентични, за, против, Въздържали се, приема се. Следващите две отпадат. И следващото 522 не се гласува. Значи отиваме на 525. За, против, въздържали се, приема се. In my case, I move to page 48. При мен номерацията сега е вече страница 48. Котирес. Изменение 538. Ясно ли е за какво гласуваме? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 539. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 541 за. 539, добре. Искате да проверим електронно ли? Моля, гласувайте. Приключваме с гласуването. 45 за, 7 против. Извинете ме. Уморил съм се вече. Или просто се смени ситуация. Добре, значи 539 ясно се приема. 541 за, против. Хайде да проверим. The vote is open. Моля, гласувайте. Приключваме. 24 за, 27 против. Отхвърля се. Two identical. Две идентични извинения, 540 и 508 в скобите. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентични 542 Инко. Приема се. 543 за, против, въздържали се, отхвърля се. 544 за, против, въздържали се, отхвърля се. на моята страница 50 Имко, 50, 55. За, против, въздържали се, отхвърля се. На същата страница от е, Комисията по заетост 75-то изменение за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Мисля, че беше в мнозинство, но Пробваме е, заето с предложение 75, член 10, алинея 2. А, нова. Ясно ли? Ясно ли е какво проверяваме с електронното гласуване? Приключваме. 32 за, 19 против, няма въздържали се, приема се. 554. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 555 отпада. 556. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 557 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. So it follows? Yeah, okay, okay. It was identical with, uh, with jury 5, which... Да, идентично е с uh, комисията по правните въпроси 5, така че ние сме гласували за него. А, извинявайте, обратно. Обратно, значи е, изменение 5 на комисията по правни въпроси за, против, въздържали се, отхвърля се. 558 за, против, въздържали се, приема се. комисия по правни въпроси, изменение 6, кой е за, против, да проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. 20... Приключваме. 22 за, 30 против. Отхвърля се седно извинение на Комисията по правни въпроси. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Член 12. 559. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 562. За, против въздържали се. Проверка по електронен път, моля. Моля, гласувайте. We are checking 562 of Mrs. Ferreira. 562 на госпожа Ферейра проверяваме. Край на гласуването. 20 за, 34 против. Отхвърля се. 560. Госпожа Корбе, кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. We are checking 560. 560 проверяваме. Край на гласуването. 21 за, 33 против. Отхвърля се 3 идентични. 561, 77 на заетост и 24 на Инко. Приема се. На икон извинете. 563 и 56 на икон. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 78 на комисия по заедостта. За, против, въздържали се, отхвърля се. Инко 57 за, против, въздържали се, приема се. И сега можем да прескочим няколко страници и отиваме при мен поне на страница 55. Член 12, алинея 2а. Първото, което ще гласуваме е 595. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 594 за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 за, против, въздържали се, отхвърля се. 597 за, против, въздържали се, отхвърля се. На моята страница 60 по средата, член 15 линея първа. Първото изменение, за което гласуваме е 646 Вайс Гербер Улмаркон е за. Против, въздържали се, отхвърля се. 647 комисия по заедостта 98. Кой е за? Против? Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Края на гласуването. 29 за 24 против. Приема се. 648 Ферейра за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 649 е, Петър Лиза за, против, въздържали се, приема се. 650 за, против, въздържали се, отхвърля се. 651 за, против, въздържали се, отхвърля се. 652 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 25 против. Приема се. 653 за. Против? Въздържали се. Нека да го проверим и това. 653. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 за, 33 против. Отхвърля се. Три идентични 654 и 338 и 655 за против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта 99 за, против, въздържали се, нека да го проверим. Комисия по заедост 99. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 за, 32 против, е, отхвърля се. Е, комисия по заедостта 100 за, против, Въздържалите? Въздържали се? Приема се. 656 Вайс Гербел Урмър. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 660 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 661 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 600 59 отпада. 657 също. 661? Вече, вече гласувахме. Вече гласувахме, но бихме могли да гласуваме електронно 661 Андреевс. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за, 24 против. Приема се. Следващите две отпадат. Преминаваме на 662. Кой е за? Против? Нека да проверим. Край на гласуването. 20 за, 34 против, 1 въздържал се, отхвърля се, наистина се отхвърля. Следващите три са идентични 663, 657, 658, имко 69 също за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Три идентични. 35, 6, 6, 4 и ИТРЕ 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 665. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 666. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 667. За. Против? Нека, да проверим 667. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за 31 против. Отхвърля се 668 и имко 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 669 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 670 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6... 671 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. Идентични. 672-73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 674 и заетост 97. Е, Господин председател, имам устно изменение. в смисъл, че комисията в сътрудничество с страните членки могат да определят е, ери, е, области, където могат да се прилагат иновативни практики Да, да, да. Имате в е, писмен вид това предложение, устно предложение за изменение за член 15а изменение 674 и комисия на заетостта 97 и ЕКОН 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 675 and ITRE 40. Who's in favor? 675 за, против, въздържали се. Извинявайте, казах прието, но е абсолютно ясно. казах прието, прието, но просто сбърках. Ясно е отхвърлено. Извинете ме. 676. Кой е за? против, въздържали се. Хайде да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Приключваме гласуването. 29 против, отхвърля се. Broken. Okay. So is the outcome of the last year. Okay. So next vote is Следващото изменение е 35 за против въздържали се приема се. Следващите две отпадат и минаваме на 679 за против въздържали се. Проверяваме. Гласуваме електронно 679. The vote is closed. Край на гласуването. 22 за, 31 против, отхвърля се. 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 681 на господин Андреас за, против, въздържали се, приема се. На комисията по заедостта отпада. Направо отиваме на имко 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. next also, also, so we could jump over two pages. Сега можем да прескочим и да отидем направо на страница 64, член 18, алинея 1. А, поправка 108 на комисията по заедостта за против, въздържали се, проверяваме електронно. The vote is Край на гласуването. 23 за, 29 против. Отхвърля се. 79 за, против. Въздържали се. Приема се. 103 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 698 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 699 и Employment 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 700 за, против, въздържали се, проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за, 301 против. Отхвърля се. 701 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 702 за, против. Въздържали се. Много малко бяха ръцете, но нека да гласуваме електрон. 702. Край на гласуването. 34 за, 22 ма против. Приема се. Имко 80. устно изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 81 за. Против. Проверяваме начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 16 за, 39 против. Категорично се отхвърля. 703 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 41 за, против. Въздържали се, приема се. 704, Employment 105 и Екон 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 705. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 706. За. Против? въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към съображенията. 53 за. Процедура. Петър Лизе. Да, господин председател, бях ви написал имейл, но може би е добре да поясня и тук лично. Има някои предложения за изменения към съображенията, които съм внесъл заедно с няколко души колеги. Разбрахме се с докладчика. Няма и възражения от тези, които ги внесоха. Да оттеглем 60-то предложение и втората част по, 7, по 87-мо т.е. на държавите членки не се е, оказва така поне започва немския текст. 87 втора част на изменението се оттегля. Yeah, okay, I hope that I, that I caught translation. А, надявам, се, надявам се, че съм получил превод. Сега, докъде бяхме стигнали? тези неща са включени в е, списъка за гласуване, нали? И така. Да преминем все пак към съображенията. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Okay, next one 50. Следващото отпада. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 1. Екон 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. За. Против. Мисля, че се отхвърля, но да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 32 против. Отхвърля се. Следващото е оттеглено, както каза Петър и Лизе. Сега имко едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедостта едно, за, против, въздържали се. Проверяваме. Because I saw that Chris Davis... Виждам, че Луис Дейвис гласува и за, и против. Сега край на електронното гласуване. 20 за, 35 против. Отхвърля се. А, второ изменение на същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 към съображение 4 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Екон 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедостта 4 и 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим. Край на електронното гласуване, 25 за, 30 против, отхвърля се. Комисия по заедостта 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Проверяваме. Първа част на изменение 65. Край на електронното гласуване. 34 за, 21 против. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме добре втора част. Електронно. Начало на електронното гласуване. 34. Край на гласуването. 24 за, 31 против. Отхвърля се. 102. Две, извинявайте, две. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 3 за, против, въздържали се. Проверяваме. Имко 3. The vote is open. Край на гласуването 16 за, 40 против. Категорично се отхвърля 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, докладчика 3 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Комисия по заедостта 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. 68. За, против, въздържали се, отхвърля се. 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедостта 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 69 и 70 идентични за, против, въздържали се, приема се. 71 и имко 4 идентични за, против. 71 имко 4. Отпадат ли? отпадат, ако 69 е прието. 69 е прието, значи отпадат. Следващата е езиково изменение. За това позволете да преминем към Let me check. Let me check. Извинете да проверя. So, E значи изменение на ИТРЕ 2 към съображение 9. ИТРЕ 2 съображение 9. Ясно ли е? Да, ясно е. Добре. Това е на 68 страница в моя екземпляр. Предишното изменение отпада. Гласуваме ИТРЕ 2 по съображение 9. За, против, въздържали се, електронно гласуване. Край на гласуването. 34 за, 19 против. Приема се. Okay. I put to the vote 76 of... 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедостта 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 78 и ТН4 отпадат. Следващото изменение, което е идентично с, ЕД5 на госпожа Леотард. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, изменение 5 на докладчика. За, против, Въздържали се, приема се. Имаме три идентични 86 и 87 и второто втората част на 87, която се оттегля, както каза Петър Лизе. Значи 86, имко 6 и останалото. Кой е за? Против? Проверяваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада сега 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 на Кати Синок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 Край на гласуването. 21 за, 34 против, отхвърля се. ФЕМ 7 за, против. Не виждам ръце. За ФЕМ 7, против. Приема се 99 за против, въздържали се, отхвърля се, заетост за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, 100 за, против, въздържали се, приема се, следващото отпада, 7 за, против, въздържали се, приема се. Екон 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юре 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 105 до 108 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Сега 109 за, против, но отпада. Okay, next one, next one falls, as I announced in the very beginning. Следващото отпада. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. One, 11, 111, who is in favor? 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 16 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Комисия по заето 16 изменения. Vote is closed. 28 in favor. 28 за, 26 против. Приема се. С малко. So, uh, next one. Следващото. Идентични две. 113 за против въздържали се, отхвърля се 114 113 проверяваме електронно Извинете на госпожа Макеева Приключваме. 23 за, 30 против, отхвърля се. 114 за, против, Задържали се, отхвърля се. Комисия по жените ФМ 8 за, против, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116, 17, 18 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отпада. 10 за, против, въздържали се, приема се. 121 пада. Екран 4 пада. Следващото влиза директно. 125. И тук се казва, ако се приеме да е допълнително съображение, значи 125. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 123, who's in favor? 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отпада. 126 за против, въздържали се. Приема се 127 и заето 17 за против. А, извинете, това отпада, моя грешка. Сега отиваме на 128 и 129. За, против, отхвърля се. 130 е, е, за 128 и 129. Дайте да проверим по електронен път. Проверяваме две идентични изменения 128 и 129. Yeah. Is it clear? It's recital 26. Ясно ли е? Това е преамбюла 26. Приключваме гласуването. 25 за, 30 против. Отпада. Гласуваме 130 за, против. Раздържали се. Отхвърля се. 131 и 132 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото. Yeah. It, ITRE 4. Yeah, ITRE 4 to be voted next, because previous... 4, защото то преди това влизаше е, директно. Значи 3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е пак от 47, значи отиваме на 134, кой е за, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отпада. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 9 за, против, отхвърля се. Следващото отпада. Нека да проверим 138. А, то отпада. Значи имко 12. Имко 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. 139. Да проверим 139. Please few seconds. It next falls. Следващото отпада. And 141, Anya Weisgerber, I put it... 141, гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено, 140 за, против, въздържали се, отпада. Две идентични, 142-143 за, против, въздържали се, приема се. Заето с 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, а, то отпада, отпада, добре. И следващата отпада. Две идентични. 145 145 и 146 към съображение 31. Отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, е, заето с 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се 151 за, против, въздържали се, отхвърля се 147 за, против, въздържали се, отхвърля се 150 за, против, въздържали се, отхвърля се 152 за, против, въздържали се, отхвърля се, 153 за, против, въздържали се, отхвърля се, 154 е, за, против, въздържали се, отхвърля се, 155 за, против, въздържали се, отхвърля се, Следващото ще гласуваме след малко. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 20 за, против. Да проверим електронно. Заетост номер 20. The vote is closed. 32 in favor, 24. 32 за, 24 против, приема се. 158 за. Отпада ли? А, окей, окей. Да, добре. Грешено е при мене 158, защото сме приели изменения 20 на 10. Имко 13 за против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Зато 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Зато 22 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 161 за. А, извинете ме, извинете ме, това отпада. 158 кой е за? Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Мисля, че го отказваме 156. The vote is closed. Край на гласуването. 32 за, 24 против. Приема се. Next falls, once... Следващото отпада 162 за, против. Въздържали се отхвърля се. 163 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 164 за, против въздържали се, приема се. Следващото отпада. И 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 Папа, съображение 89 8 39 8 нов Гласувам за 172 Нова точка от преамбюла. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто имко 17 идентични за. Против? Нека да проверим чрез електронно гласуване начало. The vote is closed. Край на гласуването. 27 за 30 против. Отхвърля се. 174 Вайс Гербер Улмер за против. Въздържали се. Отхвърля се. 175 и Имко 18 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 176 и 77 за против въздържали се, приема се. Следващото отпада. 179 и и трепет. Трябва да проверим, защото при мен е 5 и 6 са заедно. Yeah, okay, it's, it's Добре, и трепет. 179 и трепет заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 180 на господин Зибър. Изменение на докладчика идентично с Екон 19. Кой е за? против, въздържали се, приема се. One. Yeah, ITRE 5 has been adopted. Yeah. Yeah, yeah. So, uh, so I'm, I'm sorry the last. Съжалявам, последното гласуване всъщност беше безсмислено, защото приехме и трепет. Така че това, което сега гласувахме, отпада за яснота. Изменение 180. Нека да минем на изменения 181 82 на Аня Вайс Гербер и госпожа Макейван за. Против? Въздържали се, приема се три идентични 183 и 36 е, и заето 33. А, отпада, извинявайте. Много съм бърз понякога. Следващото отпада, също и следващото и следващото, така че нека да минем на последната точка от преамбюла 46А и бе изменен на Джон Боуи 188 за. Против? Въздържали се? Приема се. Заетост 25 за. Против? Въздържали се? Нека да го проверим по електронен. Начало на гласуването. Край на гласуването. 33 за 24 против. Приема се. Заетост 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Okay, I see, I see. I see point of order. Dagmar Odvering is a shadow rapporteur. Да, виждам, че процедурно е, на мен се иска Дагмар, моля. Да, е, извинете ме, че трябва да се намеся но колегата ми от групата не е тук и затова ви моля да изчакаме 5 минути. Аз като председател съм съгласен, много труден беше е, документа, но много ви моля, бъдете точни. 5 минути прекъсване и не повече. Благодаря. Uh, Моля ви, заемете местата си. Дагмар искаше малко да прекъсна. Ще изчакам. Ще изчакам, за да се успокоите така да е тихо в залата. Моля, заемете места. Добре, Дагмар, заповядай. Благодаря. Знам, че е изключение, особено в последната ни среща и много съжалявам, но моята политическа група ще се въздържи на окончателното гласуване. Е, исках, имахме желание да гласуваме по различен начин, но факта, че включихте измененията специално за правовата основа 125 и 83. Не можем да се съгласим с това. готови сме за много други неща да се съгласим, но точно тук не можем. Съжаляваме. И аз лично съжалявам. Добре, ясно ни казахте какво ще правите и затова сега нека да пристъпим към електронно гласуване на цялото предложение заедно с измененията. Моля, начало на гласуването. The vote. Everybody had voted. Гласувахте ли всички? Гласуваха ли всички? Не, както разбирам. Електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 53 гласували, 31 за, 31, извинява се председателя, направи грешка, 19 въздържали се. И сега вече проекто резолюцията. А, моля, гласувайте начало на гласуването. Everybody had voted. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 31 за, 3 против, 20 въздържали се. Поздравления към докладчика. Приема се. И поздравления на всички работили, на служителите и на докладчиците в сянка. Много благодарности. Please don't leave. А, моля, моля, не си тръгвайте. Имаме още малко точки. Точка 10 следва препоръка на съвета за безопасност на пациентите, включително контрол на инфекции, свързани с здравеопазването. Искам да попитам докладчика госпожа Сартори, възможно ли е директно да гласуваме? Добре. Благодаря. Имате списъка. Нека да започна с изменение. Ага, добре. Everybody got the voting list? Имате ли си списъка за гласуване? Всички? Нека да започнем тогава, моля. Изменение 7 за. Против? Въздържали се? Приемат. 32. 32 за. Против? Въздържали се. Нека да проверим е, чрез електронно гласуване. 32. Всички ли гласуваха? Още не. The vote is closed. Край на гласуването. 9 за 34 против отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. 33 устно изменение от НП и групата на социалистите. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 9 отпада. 34. Госпожа Крупа. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Следващото отпада. 35 госпожа Сартори. За, против, въздържали се, приема се. 36 разделно. Кой е за първата част? За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се също. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се, 37 за, против, въздържали се. Нека да го проверим чрез електронно гласуване. 37. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 за, 20 против. Приема се.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 49 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се, 50 Мак Ейлън с устно изменение от АЛДЕ 50 е, за, против, въздържали се, приема се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 51 госпожа Дал, за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за, 32 против. Благодаря, господин Макеевън. 57. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да минем към преамбюла.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 доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. 50 за, никой е против, няма въздържали се. Проекто резолюцията. Електронно гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 50 е, за няма въздържали се против. Поздравления към докладчика Амалия Сартори и на всички участници. Благодаря ви много. So, uh... Така. Значи стигаме до точка 11 е, предложение за улавяне на бензиновите пари при зареждане на леки автомобили на бензиностанциите. Три страници са измененията и искам да е, попитам господина Адамо, който замества докладчика Пападимолос, дали можем директно да гласуваме. Господин Адамос вашето име се появява като заместващ докладчиката, ви питам, може ли да гласуваме направо? Да, разбира се, господин председател, нямам какво да кажа, можем направо да гласуваме. Thank you. Thank you. Много ви благодаря. И започваме с изменение едно. Имате ли си всички списъка за гласуване? Готови ли сте? Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Нека да проверим електронно. Everybody voted. The vote is closed. Всички ли гласувахте? Приключва гласуването. 20 за, 29 против.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 Нека да видиме. Изменение 11 с електронно гласуване, моля. The vote is closed now. Край на гласуването. 25 за, 22 против. Приема се. 24. Господин Йоргенсен с устно изменение от левицата. Кой е за, против? Изменение 12. Отхвърля се 24, 12. Отхвърля се. 25. С устно изменение. Кой е за? Против? Мисля, че го приемаме, но нека да проверим електронното гласуване. Now the vote is closed. Край на гласуването. 28 за, 19 против. Приема се. Изменение 26 с устно изменение за, против. Много малко ръце виждам. Да видим електронно. The vote is closed. Край на гласуването. 30, 41 за, 5 е, против, е, ясно е, мнозинство. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 27. Uh, Край на гласуването. 32 за, 18 против. Приема се. 28. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Мисля, че го отхвърляме, но нека да проверим електронно. Проверяваме изменение 29 на Зибър. Моля, край на гласуването. 28 против, 21 за, отхвърля се 30 от същия колега. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14 разделно гласуване. За първата част. За, против,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 За, против, въздържали се, приема се. Седмо, за. Против. Нека да проверим електронно. И проверка на седмо изменение към съображение от преамбила 6. Край на гласуването 28 за, 22 двама против. Приема се. Изменение 8 за, против въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против. Нека да проверим, моля, начало за изменение 9. Край на гласуването. 27 за, 23 против. Приема се изменение 10 за, против. Въздържали се? Приема се. Проекта от доклада да гласуваме. Електронно, моля. Гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. 46 за 1 против. Трима въздържали се. Сега, преди да е, изчезнете за обед, нека да ви напомня, че отвънка сме готови да направиме груповата снимка и сега вече можем да гласуваме проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 за, 1 против, 4 въздържали се. Поздравленията за докладчика господин Пападимолис. Надявам се, че господин Анамол ще му предаде. Благодаря ви много. И сега моля, скъпи колеги, ако не сте прекалено заети, моля присъединете се към нас да направим една обща снимка. Отвън пред залата ни чака фотографа. Отвън, моля. До стълбите.